жени в Европейския парламент. А сега от името на ЕНП давам думата на госпожа Вортман Кол. Eh, Благодаря, господин председател. Както казахте, днес наистина е Международния ден на жената. Сто години от eh, отбелязването на този ден – Повод ли е това за празнуване? Разбира се, много постигнахме междувременно, но можем да постигнем още, ако мъжете и жените работят заедно. Международният ден на жената е символ на солидарност с жените по цял свят и това става още по-важно в период на економическа криза това е инициатива да работим е, по-добре заедно с е, мъжете и жените, да работят съвместно по-добре за нас и за бъдещето на децата ни. Е, жените трябва да бъдат овластени от е, закона, но трябва да имат економически и социални възможности и права, защото 65% от населението представляват те, а само 10% от е, е, доходите е, са. Е, генерирани от жени и само 5% от жените са на ръководни позиции. И не само бедността, други области в света, не само Азия, е, мъжките членове на обществото са много по... Е, са предпочитани, е, когато става дума за работа, момичета, бебета често биват абортирани. Е, Жените е, са най-уязвими, когато в условия на война, е, изнасилвания и така нататък, наистина трябва да е, обърнем сериозно внимание за подобряване на положението на жените. Потискане на жените в мусулманските държави по религиозни причини също е една тема, която трябва да започнем да разглеждаме по-сериозно. Ние в Европейския съюз трябва да направим своето в международните отношения, за да е, развиваме, да работим за е, равенство между мъже и жени. Е, тук не става дума само за бедността, но и за елиминиране на културните предразсъдъци, предубеждения. Комисия Георгиева, коми... Комисар Георгиева е, говори в е, е, същия дух. Е, президента Жозеф Дол също на Алде. Сега това, което правим, трябва да започне с образованието е, достъпа до образование за всички е нещо, което е, трябва да бъде наша цел, нова цел е, от стратегията ни за 2020, а не да е нещо, което приемаме за дадено. Благодаря сега от името на групата на прогресив на социалисти и демократи. Господин Шулц, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, едно общество, в което мъжете и жените не са равноправни и не живеят и не работят в равноправни условия, това не е демократично е, общество, което зачита правата на човека. Основен принцип на такова общество е да хората да бъдат независими от пола си. Това за нас мъжете се разбира от само себе си. За е, жените обаче, дори в средноевропейските общества, това все още не е факт. Това се отразява в един от най-големите скандали. Е, е, и е, е, това наистина е скандално и би трябвало да бъде елиминирано колкото е възможно по-скоро. Ние като парламент трябва да направим е, всичко, което е по силите ни. Как жените ще могат да се легитимират като равноправни, ако за едно и също работно място, за една и съща, един и същ вид работа, мъжете и жените биват заплащ... получават различно заплащане. И това се това се приема, е, това е широко разпространено. 30-40% е, е, по-нисък е дохода на жените за една и съща работа в сравнение с мъжете. Това е наистина срам за Европейския съюз това е послание, което трябва да излезе от нас е, е, за цяла Европа, че мъжете и жените трябва наистина да, е, да получават еднакво заплащане на, за равен труд. Това е абсолютно, абсолютен социален принцип, принцип на социално равенство и солидарност. Хартата за правата на жените е, е нещо, по което вече се работи. Това е добре е, и заслужава нашата подкрепа. Е, госпожа Рединг и господин Барозо наистина възприеха тази идея и се радваме, че това се придвижва и че ще излезе от границите на една формална декларация. Хубаво е, че парламентът е въвлечен в това. Гражданските организации също но наистина е, много е пропуснато. Е, работим за да наваксаме е, тази това, което сме пропуснали да направим, но наистина нашия колега Кол е, даде примери за това, но е, Международният ден на жената е, трябва да празнуваме и да отбележим заедно европейци и европейки. Е, защото дори на този континент не сме постигнали равноправие. Да не говорим за драматичните различия, дра, е, е, драстичните различия между мъже и жени в други части на света. Е, всички тези фундаментални основни права, които са отнети на жените, на, на момичетата, това е тема, която не трябва да ни занимава не само на 8 март, това трябва да е свързано с е, е, всички, които. Е, това трябва да бъде на преден план в, на вниманието на всички, които се занимават с права на човека. Този дебат не трябва нито за миг да напуска нашия дневен ред. И това е най-малкото, което можем да направим, да споменем тази тема и да говорим на този пленум, на това пленарно заседание за това. От групата на социал-демократите. Start... Даяна Уолис има думата сега от е, името на групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. До преди няколко е, секунди не знаех, че на мен ще се падне че, честа да говоря по този въпрос, но е, действително много се радвам, че има тази възможност. Сто години минаха от първото празнуване на този Международен ден на жената и мисля, че трябва на този ден да направим една равносметка, да видим колко много е постигнато, но и колко много остава още да се направи. Има още много път да се измине по отношение на равнопоставеността. Вие самият, господин председател, казахте, че трябва да има повече жени в Европейския парламент. Постиженията са добри, но недостатъчно в някои от парламентите на държавите членки се вижда, че настоящото ниво на покачване на участието на жените е твърде слабо и е, ще отнеме 200 години, за да се постигне първо равенство. Тази седмица също трябва да говорим за е, трафика срещу жените. Наскоро посетих един дом е, за грижа за жени, които са преживели трафик от една страна, граничеща с Европейския съюз, Молдова, в европейски, които са трафикирани в Европейския съюз. Но много често се оказва, че жени, а също и мъже се подлагат на трафик в такива мащаби, които са сравними с търговията с роби от Африка. И най-големите жертви на та, този трафик са жените. Така че ако ние в Европейският съюз не можем да направим а, нещо, значи сме се про провалили. Има и други много важни въпроси, е, които трябва да бъдат е, засегнати, е, с които трябва да се занимаем. И така, много е постигнато, но имаме и още много завършене. Благодаря. От името на групата на зелените, Мария Корнелисен. 8 март. Internationale Vrouwendag. Да, благодаря. На Международния ден на жената, поне аз, откакто го помня, и всъщност, откакто имам спомени, си спомням, че и майка ми и баба ми приемаха поздравления този ден. Но това е, според мен, е повод по-скоро на разочарование, отколкото на радост, защото днес още нищо не сме постигнали. Днес все още ни се налага да говорим за дискриминация, за мизерия, за бедност, особено ширеща се сред жените, за жени, които трябва сами да се грижат за децата си или за родителите си. Освен това, много малки, много малко жени са на начало на политически инициативи или на университети или на фирми. Спомням си за баба ми. Баба ми трябваше да напусне студентската скамейка, за да отглежда семейството си. Спомням си и за майка ми. Майка ми също води битки, за да не се диктува поведение като жена на нея, на духа и на тялото й. Ние също водим битка днес в Евросъюза, но не само с голи думи и празни слова. Борбата против дискриминацията не се нуждае от такива празни приказки. Трябва ни нещо конкретно. Нещо конкретно. Когато нещо е написано прекалено добре и много витиевато, поне у мен поражда съмнение. Не е достатъчно. Това, като чух от господин Шулц напослед, сега преди няколко минути, също поражда у мен разочарование и недоверие. Радвам се, че има такъв публикуван учебник по или правилник за поведение с оглед на дискриминацията. Госпожа Рединг, комисар Рединг е неговия автор, но винаги когато има правила, и хубаво разписани норми на поведение, сякаш липсва реална инициатива и реално действие. А за нас е нужно именно това. Напориста битка за защита на жените и тяхното и равното отношение към тях. По-добре трябва да се координира трудовата заетост на жените с оглед на това, че трябва да отиват да взимат деца от градини, ясли и училища. Ето в това се изразява или би могло да се изрази едно конкретно действие. Ако някой предложи нещо такова конкретно, ние първи ще станем на крака и ще му ръкопляскаме. Комисията, съвета, парламента от дясното до лявото пространство следва да се подадат ръка по принцип – а не само на 8 март за отбелязване на деня на Международния ден на жената. Днес, освен Международния ден на жената и рождения ден на сина ми, днес навършва две годинки. И надявам се, че след 30 години неговата съпруга или неговия съпруг да имат възможност да живеят в Европа, в такава Европа, където една жена може спокойно да бъде комисар или да заема други високи политически постове. И надявам се, че не съм сама. Благодаря. Колдакис, европейски консерватисти и реформатори. Бързо прошу. Благодаря. Давам думата на госпожа Яна Кодакис от името на групата на европейските консерватори и реформисти. Международният ден на жената ни дава възможност да обърнем внимание на проблемите, с които се сблъскват жените днес. Да говорим за дискриминацията, но също така и да се поздравим за постигнатото от жените през тези векове. В Великобритания много се радваме, че имаме възможност да отбелязваме да постигаме, е, да отбелязваме много, което е, многото, което е постигнато. Говорим за правата е, за гласуване, говорим за Нобеловата награда за мир на една британка, е, която се бори за правата на жените, говорим за усилията на Маргарет Тачер. И смятам, че въпросът на жените на високи управленски постове е много важен днес, е, толкова важен днес, колкото и когато е, за първи път в Великобритания е, бе избран министър-председател. Остава голямата пропаст, която разделя заплащането за мъжете и за жените. Жените много по-често трябва да се сблъскват с напрежението на комбинирането на семейния и, и служебния живот. И ако жените решат е, да се занимават с кариерата си, те трябва да получат подкрепа за това, но ако останат е, от дома си, за да гледат децата, е, те също трябва да бъдат оценявани за своя принос към обществото. И смятам, че фразата обикновена домакиня трябва да остане в миналото. На 14 март майките на света а, празнуват своя ден. Това са, майки, това са жените, които се отказват доброволно от кариерата си, за да отглеждат децата си и така ги отглеждат по правилния начин. Смятам, че трябва да се оценява и тях, да се оценяват и техните усилия. Благодаря, давам думата на госпожа Свенсън от името на Обединената левица. Много благодаря, господин председател. Днес празнуваме Международния ден на жената. От 15 години вече разполагаме с специална платформа за правата на жените, прията от ООН. И там се работи в Нью Йорк, се работи по последващите действия на тази платформа. Но не е достатъчно, защото аз смятам и не го смятам, а съм убедена, че жените продължават да са жертва на статуквото. Напоследък ние тук много често приемаме резолюции Тарабела или Пекин плюс 15. Но, за съжаление, нито ние тук, нито в ООН сме постигнали реални резултати. За нещастие, правителствата на държавите членки, които участват в преговорите, нямат същите амбиции, нямат същия напор в преговорите. И понякога това ме кара да изпитвам усещането, че пекинската платформа или платформата Пекин плюс 15 се използва за размахване на пръст и за натриване на носовете на неевропейски държави. Това е много по-лесно, отколкото човек сам да постига резултати. Председателят на Еврокомисията Барозо преди да бъде избран като такъв за този втори мандат ни обеща нещо като устав, нещо като харта за правата на жените, но това си остана само така на обещание, голи думи. Нищо повече не чухме. Има объркване, има недоразумение, никой не разбира за какво точно ще се говори в тази харта, въпреки че ни продават много тази инициатива. Така или иначе не знам защо ние не работихме ние като парламентаристи в Европарламента, нито бяха поканени национални парламентаристи или неправителствени организации. Общ, общ, широката гражданственост също не бе привлечена за разработването на тази харта. Господин Барозо, е крайно време вече да разбере, че не желаем повече декларации, а искаме конкретно разписани амбициозни документи, които отразяват мнението на всички ангажирани, заинтересувани страни. Наистина имаме нужда от стат устав на правата на жените, но той да е реален и да влезе в действие още при следващото честване на Международния ден на жените документ, който да се радва на участие на всички правителства и граждански организации. Ето това ще бъде истинско честване. Трябва да се борим за правата на жените не само един ден в годината на 8 март, а целогодишно. Ето това очакват от нас европейците и европейките. Благодаря. Демокрация. Thank you, President. Благодаря много, госпожа Андреасен от е, името на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Днес искам да призова всички законодатели в Европа да престанат с тези демагогски закони за равнопоставеността, които само правят по-труден живот на жените, които се опитват да си намерят работа. Е, за равнопоставеността не се установява с закони, а с поведението на хората. Аз съм работеща майка, 30 години съм а, би, съм работила и винаги, когато съм получавала повишение, е, това е било защото съм го заслужила, а не заради своите хромозоми. И бих, бих се обидила, ако получавам специално отношение само заради своя пол. Смятам, че е време да обърнем по-голямо внимание на по-важни въпроси. Например, е, това, че много е, мъже и жени са застрашени от разрушение на домовете си. Е, начина по който работи Европейския парламент по някой път води до нередовности в европейския бюджет. И това само по себе си може да се разглежда като е, насилие. Настоявам Европейският парламент е, да отказва да дава на Европейската комисия освобождаване от отговорност по отношение на бюджета, докато е, няма 100% одобрение от страна на аудиторите. Мисля, че така ще намалим насилието. Благодаря сега госпожа Морвай от името на независимите депутати. Благодаря, господин председател. Искам да обърна вниманието ви към нещо. Наистина голяма грешка е, когато обобщаваме нещата, когато говорим общо за европейските жени и е, техните права. И когато не отчитаме положението на жените в не, държавите, които не са членки на Европейския съюз, е, където е, често те се третират като втора категория хора. Наистина, в е, в е, средноевропейски държави е, е, има много е, студии за положението на жените, но тук също, в нашите държави също има дискриминация. Искам да е, поставя следния въпрос. Той е свързан с либерализацията, с е, е свободната търговия и с е, е, многонационалните компании. Е, големите, крупните европейски предприятия, е, тези предприятия е, са изградени съвсем други е, норми и стандарти по отношение здраве, условия на работа и така нататък. дали това ще бъдат големите супер или хипер маркети, условията на работа са различни, условията за, за съкръщаване, за е, здравни хигиенни условия, е, стандартите са наистина, има страхотни разминавания в стандартите между Централна и Западна Европа. В средно, сред, жените в сред, държавите от Средна и Източна Европа живеят в много трудно положение те са економически беженци на практика. Те работят е, в западноевропейски домакинства, като домашни помощници, е, принудени са да напуснат е, своята родина заедно с децата често и са поставени в съвсем друго положение в сравнение с западноевропейките тяхното достоинство е значително подронено. И това са два проблема, на които трябва да обърнем особено внимание. Сега Бих искал да приветстваме комисаря Джон Дали е, и му давам думата. You, Благодаря, господин председател. Почитаеми е, депутати, за мен наистина е голямо удоволствие, че на първото ми присъствие на пленарно заседание на Европейския парламент е, аз всъщност присъствам на такъв важен е, ден, 8 март, Международния ден на жената. Е, за мен е чест да представям комисията и особено вице-президента госпожа Редин, която ще е, отговаря за е, основните е, човешки права. Това наистина е уникална възможност да се е, отбележи колективно е, политическото, социално, е, политическите социални постижения е, на жените в миналото, е, в настоящето и в бъдеще. Е, подписан е договор е, в. Е, 57 година бе подписан в Рим договор за е, равенство между половете. Но трябва да ви припомня, че е, равенството между половете е не само основна ценност, която е, е залегнала в договор, но също е двигател за економически растеж. Миналия петък председател на Европейската комисия и вице-председател е, Рединг е, преразгледаха ангажиментите на комисията е, с, по отношение хартата и равенството между половете. Тя през тази харта представлява опит да се развива равенството между мъже и жени в е, пет области. Е, економическа независимост, равно плащане за еднакво плащане за еднакъв труд, е, равенство в вземането на решение, е, достоинство, е, интегритет е, и равенство между половете извън рамките на Европейския съюз. До 2010 година ще бъде разработена нова цялостна стратегия за равенство между мъже и жени. Тази стратегия ще, ще превърне принципите на харта за жените в конкретни действия, които да бъдат приложени в следващите 5 години. Господин председател, дами и господа, тези амбициозни цели и програми няма да могат да бъдат изпълнени и постигнати е, само от комисията. Трябва да работим в тясно взаимодействие с нашите партньори и по-специално с вас, е, Европейския парламент. Международният ден на жената е чудесна възможност да си припомним всички за ангажиментите, които, за този ангажимент, който сме поели. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме изявленията по темата Международния ден на, жената, на жените и във връзка с нашите усилия да се борим с насилието и да гарантираме равенство между половете. Сега минаваме